Сега към обясненията на ВОД. След една минута.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 Клюна, vous avez la parole pour une minute. Имате думата за една минута обяснение на гласуването. vous avez une minute pour une explication. Една минута, госпожо Клуна. Е, Благодаря, госпожо председател. Е, радвам се, че успях е, да подкрепя този доклад, който ще опрости пътуването из Европа и ще улесни общият пазар. Знаете, че по този начин няма да има нужда да купуваме различни билети за различните типове пътувания. С един билет ще можем да пътуваме навсякъде в Европа, сменяйки различни а, транспорти. По този начин може много да се упрости системата и е, да бъдем много по ефекасни в издаването на система. Ще имаме по-конкурентно способна система, лесна за употреба и а, ще се планира също така и а, едно много разнообразно пътуване. Това е добре за всички туристи и за потребителите като цяло. Благодаря. Благодаря. Колегите, които напускат залата, моля за тишина. Сега госпожа Томашич за една минута. Hvala lijepa. Uspostava i provedba, uspostava i provedba multimodal... Благодаря. Установяването на тази мултимодална интегрирана система за издаване на билети в Европа е ключов приоритет в транспорта. По този начин не просто се улеснява транспорта за пътниците, но също се позволява да се подобри качеството и да се намалят цените и да се осигури растеж за целият сектор. Но не съм съгласна с някои неясни цели, свързани с връзката а, между отделните заинтересовани страни а, и а, плановете за 2020 година. Не мога да се съглася с целите за подобни типове стандарти и за обществени поръчки. Смятам, че това ще означава загуби на бизнес възможности за голям брой компании. Благодаря, госпожа Сима. Един Една минута. Госпожо председател, да, отново се оказвам в тази зала е, и отново говорим е, за е, съдилища и за законодателство. Всъщност иска се мултимодална интегрирана дажба за билети в цялата Европа. Европейски съюз не иска повече. Не иска повече заповеди от Европейската комисия и база данни за целия Европейски съюз. Народа на Обедненото кралство не иска да се променя нещо, което не е повредено. Нашата билета за продажба за системи е чудесна такава каквато е. И ние е, не искаме е, да искаме, ако има промяна, ние да налагаме, не да ни я налага Европейски съюз. Е, от известно време има доста големи съкръщения. Ние не искаме да се променя е, нашата система е, само в изгода на някой от тук. Това е абсолютно неосъществимо. И е, аз мисля, че цялата какво трябва да направи определен човек, за да отиде да си купи билети. Ако не е повредена системата, не я ремонтирайте. За това гласувах против този закон. Госпожа Андерсон трябва да гласува сега, но не я виждам. Така в случай давам думата на господин Мамикинс за една минута. Госпожо председател, аз съгласувах за този доклад, защото аз смятам, че мултимодалната интегрирана продажба е нещо важно за интегрирана транспортна система в целия Европейски съюз. Това е особено важно и за страните, които не са свързани помежду си употребата на съвременна технология ще ще увеличи ефективността на транспортната система и ще насърчи развитието на европейските региони. Ето защо ние трябва да подкрепим е, този процес и Европейския парламент също подкрепи тази нова стъпка. Благодаря ви. Господин Корбинг поиска думата за обяснение на вота. Заповядайте. Поискахте ли думата за обяснение на вота? Ако е така, заповядайте, имате думата. Говорим за многообразието. Нашия парламент трябва да защитава многообразието, а ние гласуваме сега за уеднаквяването на всичко. Значи ние не сме за многообразие, а за уеднаквяване когато говорим за една система и един билет. Благодаря, госпожа Андерсон. You, Благодаря, госпожо председател. Аз съм британски народен представител и моите мисли са отправени днес към трагичните събития преди много години в Лондон. Искам най-вече да кажа нещо свързано с системата за билетите. Приветствам доклада в тази връзка и е, с удоволствие подкрепих този доклад. Ние искаме да подчертаем, че е важно да има интернет достъп до системата за издаване на билетите. Това е важно, за да могат гражданите да пътуват свободно. Освен това, Системата е много добър пример за това как можем да работим, за, за да създадем един а, пазар в Европейския съюз, който е да е от полза за всички. Благодаря ви. Благодаря. А сега а, стигаме до следващия доклад за млякото. госпожа Харкин е на мен. Харкин. Госпожо Харкин. Благодаря, госпожо председател. Радвам се да подкрепя този доклад от, на колегата Никълсън. Това, този доклад идва в ключов момент. Им, имаме значително намаляване на а, ресурсите а, спрямо това, което се беше преди. И а, броят а, на кравите в Ирландия, примерно, е, е много по-малък, отколкото беше преди. Няма да говоря тук за това колко литра мляко произвеждаме, но радвам се все пак да видя подкрепа в парламента, че съществуват все още идеи за мерки за осигуряване на защита на този сектор и да се опитаме да, се запа... да запазим сектора от дестабилизация и нестабилност на цените. Призовавам комисаря Хоган да приложи по-реалистични мерки и да гарантира, че цените ще отразяват наистина производството, цените на производството. Благодаря. Сега госпожа Торес Мартинес. Gracias. Señorías, lo que importa aquí es cuánto... Благодаря. Това, което е важно тук е, е стоиността на производството на а, е, мляко, и, а не крайната цена. Така ние гласуваме против този доклад, защото той а, е, всъщност поставя на първо място именно а, интересите на а, крайните продавачи. Ние не искаме да се стига до там. Аз идвам от Астурия и от региона там и фермерите там всеки ден се опитват просто да свържат двата края. Ние не искаме да ни се унищожи самоличността на земеделски стопани. И е, това са хора, това е народа, който всъщност показва, че ние сме безсилни. Хората обаче правят историята. Нека да не забравяме това. Благодаря. Сега госпожа Клу. Um, um, е, госпожо, след повече от 35 години е, това е една чудесна възможност е, мисля, че имаше положителна реакция в Ирландия но когато погледна увеличението на инвестициите, които са необходими за увеличение на производството, аз мога да приветствам доклада, радвам се, че мога да го подкрепя, още повече, че се е, подчертава значението на млекопроизводството за е, износа, особено за износа, защото се предвиждат мерки за намаляване на летливостта на цените. Това ни безпокои много. Това безпокои много производителите и аз мисля, че комисията трябва да се занимае с тази несигурност. Има много голяма несигурност, особено за онези, които искат да инвестират и връзките им с банките не са такива, каквито би трябвало да бъдат. Господин Бокович има думата сега. Е, е, руското имбарго и края на квотите за производство на мляко доведоха до спад на цените. Ето защо е, в млекопроизводството има много проблеми и това проличава и от доклада на Никълсън, където, който аз подкрепих. Специално за Словения производство на мляко е ключов отрасъл. 60% от сълскостопанската земя е, е пазбища, така че това са области, където е трудно да се произвежда изгражда. Това са алпийски райони. Там има малки малки ферми при трудни условия и производителите чувстват натиска, е, когато е, цените на млякото са толкова ниски, толкова несигурни, както през последните години. Така че искам Европейската комисия да наблюдава ситуацията, за да има истинска предпазна мрежа, за да могат е, производителите на мляко да имат някаква форма на защита. Едно от решенията е по-висок износ. бяха предложени от европейската комисия в новата реалност пред млечния сектор са крайно недостатъчни и далеч не отговарят на предизвикателствата които стоят пред голяма част от европейските млекопреработватели. преди дни русия издаде указ за удължаване на забраната за внос с още една година. тази новина българските млекопреработватели приеха с притеснение и разочарование. разочарование защото механизмите за интервенция които предложи европейската комисия миналата година се оказаха неадекватни за техните потребности. това не се дължи на нежелание за участие по схемите а недопускане от страна на европейската комисия на бели и жълти сирена в тези механизми. чрез подкрепата си за този доклад призовавам комисията да задействате адекватни механизми в кратки срокове и да разширите списъка на продуктите които могат да бъдат обект на подпомагане свободният пазар в сектора води до свободно падане на не една и две млекопреработвателни индустрии в европейския съюз и силно вярвам че съюзът трябва да се намеси с адекватни и мерки. благодаря. Благодаря, Госпожо председател, аз гласувах в подкрепа на този доклад, защото на 31 май 2015 година млечните квоти бяха премахнати и Руската федерация наложи ембарго върху млечните продукти. Това много силно засегна латвийските земеделци. Цените на млякото паднаха драстично. Говорим тук за това, че много семейства изгубиха всичко, което имаха. Да не говорим, че много от държавните служители не повярваха, че тези хора наистина са изпаднали в трудно положение. И такова е положението на земеделските стопани не само в Латвия, но и в други държави членки. Господин, господин Мамикинс отново има. Значи Мамикинс. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, този доклад е много важен, защото публично-частните партньорства могат да имат благотворно влияние върху развиващите се страни, да не говорим и за постигането на целите за развитие и за намаляването на бедността. Все още трябва да сме много внимателни, защото понякога пренебрегваме същинските нужди на тези страни, на тези хора в тях. Понякога е необходимо а, да се види кои проекти са а, от полза за самите хора, а не да се изпълняват проекти, а, които се смятат за удачни от страна на управата на държавата. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Етерич. Благодаря. Удоволствие да мога да се изкажа във втори ден на пленарното заседание. Имахме дълга битка. И така, относно борбата с тези договори и проблемите, които те водят, мисля, че трябва наистина да се поздравим. И имаме голям брой болници в най-бедните области на Обединеното кралство, където тези доставчици на услуги изградиха паркинги. Паркинги пред болниците е за хора, които всъщност не могат дори да си платят да имат кола. И а, в крайна сметка всичко това отива в джобовете на едни такива частни монополи, които а, се правят, че предоставят услуги. Пристъпваме към обяснението на следващия доклад на господин Мало за секторът на плодовете и зеленчуците. А, Госпожо председател, аз подкрепих този доклад, защото Организацията на производителите на плодове и зеленчуци е правилният отговор на намаляването на цените, а също така и на маркетинг при изключително трудни условия при търговията с плодове и зеленчуци. Плодоветите и зеленчуците подкрепят само една трета от стопанската земя в Европейския съюз и предимството, а, а печалбата е 18%, е, така че това е интензивен сектор, в който има 550 000 работни места. От доклада става ясно, че ние трябва да насърчаваме държавите членки, където няма организации на производителите. Аз съм от Словения. За съжаление, ние нямаме такава организация и аз направих всичко, е, за да организирам конференция в Европейския съюз, за да се види кои са най-добрите практики, за да може това да се чуе в Словения и се надявам, че този доклад при други обстоятелства ще насърчи министъра на селско стопанство в е, е, Словения, за да разработи стратегия. Благодаря, господин Аков има думата. Силно подкрепям параграф 18 от доклада за плодове и зеленчуци и по-конкретно призива към Европейската комисия да възстанови финансовата подкрепа за инвестициите на новосъздадените организации на производители на плодове и зеленчуци тези организации са силен механизъм в ръцете на производителите при воденето на преговори с другите участници по веригата на доставки но са все още непопулярни особено в новоприсъединилите се държави членки като моята страна българия. развитията от последната година свързани с руското ембарго ясно показаха че секторът е чувствителен а мерките предвидени от европейската комисия се оказаха крайно недостатъчни за да ангажира адекватни ресурси и директна помощ за производителите вместо да оставя милионите земеделци без перспектива и поминък. призовавам комисията и към информационни кампании насочени към представяне на привлекателността на сектора сред младите хора като възможност за поминък сегашните тревожни тенденции на застаряване и обезлюдяване на селските планинските и отдалечените региони са остър проблем и комисията трябва да вложи практически усилия и да направи конкретни предложения за преустановяване на тази тенденция. благодаря. прекъсвам заседанието. ще продължи в 15 часа.